Либе колеги и колеги, ich... Скъпи колеги, откривам днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Добре дошли. След миналата седмица, която беше доста интензивна, днес отново ще заседаваме. Първо искам да попитам дали се приема дневния ред, който ви беше раздаден. Имате ли някакви допълнения? Очевидно няма. В такъв случай преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съобщение на председателя. В рамките на тази точка ще ви кажа какъв е езиковият режим а, и ще ви съобщя, че днешното заседание се предава по интернет. Всеки, който получи думата и започне да говори на микрофона, ще може да чуе своя глас и по интернет. Протокола от предишното заседание ви беше раздаден. Има ли възражения по този протокол? Очевидно няма. В такъв случай можем да приключим работата и по, този, по тази точка от дневния ред. Протокола се счита за прият. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред назначаване на е, членове на Европейската сметна палата и изслушване на кандидатката. Днес ще изслушаме едната кандидатка от българското правителство. Беше предложена госпожа Илияна Иванова. Що се отнася до второто предвидено изслушване, румънските власти а, ни предадоха информацията, че тяхната кандидатка Мирсея Василе Попеско а, а, вече не се кандидатира. Нейната кандидатура е оттеглена. В такъв случай нейното изслушване няма да се състои. На 31 декември изтича мандата на членовете на Сметната палата от тези две държави и ще започне да тече следващия 6 годишен мандат, за който трябва да се изберат нови кандидати по член 68, алинея 2 от договора за функциониране на Европейския съюз, съвета ще вземе решение, разбира се, след консултации с Европейския парламент. Днес ще бъде изслушана кандидатката, предложена от българските власти на госпожа Илияна Иванова. По време на подготовката за днешното заседание раздадохме е, анкетни карти, е, списък с въпроси, за да могат кандидатите да се подготвят и за това сега, ако сте съгласни, нека да преминем направо към изслушването. Бих искала да поканя кандидатката да направи встъпително изложение от около 5 минути, след което ще имаме възможност да ние, членовете на Комисията по бюджетен контрол, да задаваме въпроси на кандидатката. След това, след публичното изслушване, ще се отеглим при закрити врата и ще направим съответната оценка на изслушването. Не виждам желащи да се изкажат по процедурата, така че нека да започнем. На това място сега ще дам думата на Иляна Иванова. Ще й кажа добре дошла. Няма нужда да я представям. Тя е член на нашата комисия, заместник председател на нашата комисия. И сега госпожа Иванова има думата за 5-минутно изложение. Much, Chair, Благодаря, Драги колеги, за мен е чест и удоволствие да застана днес пред вас като българска кандидатура за член на Европейската сметна палата. За мен тази кандидатура е привилегия и огромна отговорност, която отразява нарастващата роля на Европейската сметна палата в е, процеса по бюджетен контрол, особено в сегашната економическа среда. В своето изложение днес, в рамките на 5 минути, ще се опитам да дам отговор на няколко въпроса, които се надявам да ви помогна да дадете ясен отговор на моята кандидатура. Тези въпроси са коя съм аз, каква е, какъв е моят професионален път и защо се стремя към този пост и на тази основа да вземете решение дали заслужавам поста, Както виждате от писмените отговори, имам 12 години опит в различни институции от държавния и частния сектор. Имам две магистратури, международни економически отношения и международен менеджмент и финанси в Европа и Съединените щати. Искам да спомена няколко аспекта на постовете, които съм заемала и които според мен е, имат особено отношение към е, поста на член на Сметната палата. Най-напред е, в държавния сектор в България в важен момент на прехода, когато бях координатор в, в Министерството на земеделието и храните. Там от, участвах в някои от най-важните проекти, финансирани от Световната банка на 100 до 50 милиона евро за реформиране на българското селско стопанство, изграждане на административен капацитет и подготовка на сектора за присъединяване към Европейския съюз. Важна част на моята работа тогава беше свързана с последващо наблюдение на проекта, когато отговарях за оценката на цялостната ефективност от страна на Министерството на земеделието и храните. Натрупаният опит в Министерството преди 1999 година ми напомня за някои от е, мерките и реформи, които някои нови държави членки преминават, особено в изпълнение на макрофинансовите инструменти на европейско ниво. Подкрепа за платежния баланс, мерки, които трябва да бъдат прилагани. И съм убедена, че опитът ми в това отношение ще бъде ценен за Сметната палата е, за укрепване на бюджета, за, за процеса на бюджетен контрол върху подобни инструменти. Също така имам опит в частния сектор. Работил съм в финансови и банкови институции в областта на финансовата отчетност и счетоводството в САЩ. Опитът в управлението на риска се оказа много полезен, особено за да се разбере финансовото управление отдолу нагоре. И не на последно място искам да спомена някои от досиетата, по които съм работила тук конструктивно с много от вас в Комисията по бюджетен контрол – като например годишният доклад за EBA, новаторските инструменти в финансовата рамка, становището по обща сускостопанска политика, Херкулес 3, много важна програма за защита на финансовите интереси на Съюза, проучването на механизмите за стабилност и финансова стабилност – и ролята на Европейския парламент и не на последно място бях докладчик в Сянка за освобождаването от отговорност на парламента и комисията. На тази основа отговорът на втория въпрос, защо се стремя към този пост, е ясен. Не само защото смятам, че съм натрупала необходимите компетенции и опит а, и поради активния ми интерес по въпросите на бюджетния контрол. Мисля, че в своята работа до сега съм показала, че държа много на ефективното използване на европейските средства. Мисля, че задълбочаването на тази дейност в Сметната палата е нещо съвсем естествено и аз мога да бъда полезна не само за членовете на Сметната палата, но и, депо, но и, депута, и дебатите в Сметната палата. Мисля, че някои от въпросите, в които мога да бъда полезна, са свързани с финансовите инструменти, както споменах. Сигурна съм, че одит на изпълнението и специалните доклади, които издава Сметната палата. И аз ще се стремя тези доклади да бъдат по-навремени, по-гъвкави и отговарящи в по-голяма степен на потребностите на парламента и на тази комисия. Ако бъда утвърдена, ще се стремя да работя с вас въз основата на диалог и сътрудничество и да ще полагам всички усилия, за да се защитават интересите на европейските данакоплаци. Благодаря ви за интереса и вниманието. Благодаря, госпожо Иванова за встъпителните думи. Сега ще е, открия сесията за задаване на въпроси. Първо, ако желая, може да вземе думата нашия докладчик, госпожа Аяла Сендър. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря и да приветствам сърдечно госпожа Иванова. Наскоро бя пост... постъпиха доста кандидатури от правителствата на държавите членки и очевидно, че парламентът става все по-видим като орган който работи много активно. Госпожо Иванова, днес ние се опитаме да разгледаме по-подробно вашите цели като кандидата. Също така искаме да обърнем внимание на политическите елементи. Очевидно това ви е ясно като имаме предвид, че и на предишни изслушвания сме обръщали внимание на подобни въпроси. Така че на първо място вие говорихте за 12-те години опит и ни представихте ясно своя опит. Моят опит в България в Сметната палата и се изискват 15 години професионален опит, за да за да може е, даден човек да се кандидатира за член на Сметната палата? Защо смятате, че 12 години професионален опит ви прави готова за Сметната палата? Защото вие сте относително млада, разбира се. Мисля, че въпросът е важен. Вие не бихте могли да се кандидатирате за Българската сметна палата, но смятате, че сте готова за Европейската сметна палата. Какво мислите по този въпрос? Второ, смятате, че след три години а, университетско образование сте преминали към един от трите най-големи проекти, по които сте работили – т.е. в Министерството на земеделието, където сте отговаряли в Министерството след 3 години в университета. Там сте отговаряли за последващ контрол, говорихте за различната роля, координация, отчитане на резултатите, предоставяне на резултатите Бихте ли били малко по-конкретна за ролята, която сте играли? Защото става дума за доста сериозен проект, а това е било веднага след завършването ви на университета. Така че бихте ли били малко по-конкретна в Комисията по бюджетен контрол? Вие сте заместник-председател. Бихте ли казали няколко думи за докладите, по които сте работили. Кажете ни няколко думи за графика. Защото се питам дали това е свързано с вашият интерес като член на Сметната палата. Може би вие работите и в други комисии. Не знам дали тази комисия е основният ви фокус. По отношение на политиката, вие казахте, че, казахте, че нямате ключова политическа позиция и ако има такова нещо, ще го споделите. Бихте ли споделили малко повече подробности, защото договорът изисква независимост на членовете на Сметната палата? И при вас, както казах, вие сте относително млада, имате относително ограничен опит и предполагам, че политическата кариера все още предстои за вас. Така че за нас е важно да сме сигурни, че не сте предмет на политически натиск нито от българското правителство, нито от страна на, на организация. Така че как смятате да упражните напълно своята независимост? И накрая, в декларацията за интереси вие споменахте две предприятия. Ериксон напуснали сте това предприятие, когато сте станали евродепутат, но има още едно. Българска държавна агенция управление на риска в областта на, ипотеки, недвижими имоти. Каква, са, каква е вашата връзка с тази фирма, тъй като това не се появява никъде в вашата професионална история. Благодаря на докладчика за е, така зададения въпрос. Сега ще помоля госпожа Иванова да отговори на въпрос. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Ще отговоря по реда на зададените въпроси. Първо, що се отнася до продължителността на моя професионален опит. Наистина, аз нямам 30 годишен стаж, ако имах е, такъв стаж, те трябвало по една проста сметка да започна трудът си кариера на 7 годишна възраст, което не би било съвсем законно, поне не в Европейския съюз. А сериозно казано, аз е, не смятам, че никъде в договора, не е посочено изрично изискване за продължителността на професионалния стаж на кандидатите в случая. Естествено, ако имаше такова изрично изискване, аз не бих дори подала кандидатурата си. Но на една кандидатура следва да се гледа не само що се отнася до продължителността на трудовия му стаж, а и що се отнася до качеството на професионалния опит – и според мен качеството на тези 12 години за мен е достатъчно високо, за да отговори на очакванията от един член на Сметната палата. И позволете ми да се позова на казаното от вас, госпожо докладчик, и то не веднъж, че многообразието е нещо много важно, а именно многообразието на моят опит е значимо тук и в държавния сектор, и в частния сектор, което е особено важно за мен, както и не мога да не спомена опита ми тук като член на нашата комисия. 12 висококачествени години професионален опит, което е от значение според мен за кандидатурата ми за член на Сметната палата. Що се отнася до Министрото на земеделието, не съм много сигурна, че разбрах правилно казаното от вас за, за университетското ми образование. Нека поясня. Пет годишно бе моето образование, университетското ми образование, включително до магистърска степен по международни отношения. Стъжувала съм, просто не сметнах за уместно да спомена всички тези кратки професионални стажове. А в Министерството на земеделието аз конкретно се занимавах с координиране на процеса на преговори, на подготовка. Процесът и проектът бе продължителен. Не бе за ден, два, нито седмици или месеци. Той продължи няколко години. И в хода на този процес на преговори. Задачата ми бе да координирам усилията на всички звена в Министерството, които имаха отношение към предметите на преговори. В това число пазарна сълскостопанска земя, внос на торове, горско стопанство, напояване, финансиране на селското стопанство, всички аспекти, свързани с селското стопанство, които бяха на масата на преговорите тогава. И за да координирам работата на всички тези звена, аз естествено трябваше да съм запозната с тяхната специфика, за да, за да подготвя участието на Министерството в преговорите. И това бе един важен проект, според мен той постави основите на присъединяването на българското селско стопанство, в частност към Европейския съюз. Е, много реформи трябваше да бъдат проведени и доколкото аз участвах в този процес, мога да кажа, че научих много. Е, разговарях с различни хора, е, запознах се с различни аспекти на българското селско стопанство. И това смятам ще ми бъде от полза и в сметната палата. Въпросът ми дали проявения към мен интерес да стана член на Комисията на Европейския парламент за бюджетен контрол не е бил мотивиран от предварителното ми желание е, да стана член на Сметната палата, не, не бих казала. Аз проявявам интерес към тази проблематика от самото начало и стъпка по стъпка вървях към членството си в комисията и по-нататък, като нейн член в работата си в нея. А инак съм готвила доклади и в други комисии, и в Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, е, детски храни, ДДС, е, неща, които не са непременно свързани с бюджетен контрол, но но накратко аз не мисля, не мисля, че съм започнал да проявявам такъв специализиран интерес от един ден нататък едва ли не. Аз винаги съм проявявал интерес към въпросите за бюджетния контрол, така и ще бъде, докато съм тук. Що се отнася до политическите аспекти, не заемам какъвто и да било висок политически пост, начина по който съм формулирала отговора на този въпрос е продиктувано това, че ако се наложи, ако от мен се иска да прекратя или замразя членството си в една или друга политическа формация, аз ще бъда готова да го направя, но, но ви уверявам своята абсолютна независимост. Аз не, не, не, не водя каквито и да било разговори, не поддържам контакти от политическо естество, които да имат значение към кандидатурата ми. Както казах, ако това е необходимо, аз ще замразя членството си, но аз съм редови член. доколкото знам, от сега действащите членове на Сметната палата има и такива, които все още са редовни членове на една или друга политическа сила. Що се отнася до независимостта, аз нямам никакви съмнения. А що се отнася до фирмата, която споменахте, не съм сигурна, че разбирам, ако може да, да опоменете собственото име, фирмата на... Не, не знам дали че прочитам добре на български. Охика Пропортук. Това опитва ораторката да прочете от български. Първо. Одеса Пропартис. Това е, това е, е временна работа, която не съм споменала никъде. Ставаше въпрос за няколко месеца по това време. Аз очаквах първото си дете. Аз е, не смятам, че това има каквото и да било значение към по-нататъчния ми професионален път или и или е, сега разглежданата кандидатура? Благодаря, госпожо Иванова, за отговора на въпросите на нашия докладчик. Първия поискал да се изкаже е госпожа Гресле. Благодаря. Госпожо Иванова, е, ние много се радваме винаги, е, когато някой от нас получи шанса да се кандидатира за сметната палата, тъй като е, жените в съдебната, в извинете, жените там са твърде малко. Предишната номинация беше е, на един колега с 34 годишен опит, е, също твърде млада. Един колега от Ирландия на 33 години също нямаха 15 години е, опит. Е, е, така че този аргумент за професионалния опит е, до този момент не е играл особено голяма е, роля. Това може би е някакъв аргумент от страна на социалистите. Надяваме се социалистите да могат да ни предложат кандидат с такъв е, опит. Във всеки случай нашия кандидат е добър, нашата кандидатка е добра и има достатъчно опит. Имам два въпроса. Първо, какви са вашите виждания относно сметната палата? Какви промени желаете да направите? За какво искате да работите. Ще бъде добре, ако кажете какви са вашите планове за работа в Сметната палата. И втория ми въпрос се отнася до България. България е един от най-новите членове на Европейския съюз. Страната е, все още има много проблеми и за това искам да ви попитам как виждате вашата роля по отношение на България. Знам, че вие много сте работили по този въпрос. Има ваши изследвания за проблемите на новите страни членки, за полуките, които ние сме си е, извлекли. Така че в тази връзка е и моя въпрос към вас. Какво смятате да направите като член на Сметната палата за България? Председателят, благодаря на госпожа е, Гресле. Говорихте за младите хора. Е, в тази връзка ще кажа само, че първият президент на Федерална република Германия Теодор Хойс беше избран на много млад член на Бундестага. Той казва, че младостта е единственото заболяване, което се подобрява с течение на времето. Госпожо Иванова, чухте въпросите към вас, госпожа, зададени от госпожа Гресле. Моля да отговорите. Благодаря, господин председател. Първи въпрос за представата ми, за гледището ми на съда. Отговорът бих разделила на две. Първо, смятам, че течение на, на годините Сметната палата е преминала през значителни процеси на реформа, в това число партньорската проверка. И в тази връзка аз бих искал да засегна въпроса за съдържанието на, на докладите по партньорските проверки и след това ще дам собственото си мнение за тези неща. Според мен съществено значение е съдът да продължава да задълбочава отношенията си с основните заинтересовани страни в процеса на бюджетен контрол, да, да разбира техните потребности и да ги удовлетворява съответно. И според мен Сметната палата се движи в тази посока и трябва да продължи натам. По-нататък, по, по-сериозното засилване на управленската структура. Множество са призивите, в това число от членовете на нашата комисия, а и в рамките на самооценката и партньорската проверка. За това е, членовете на Сметната палата ежегодно да актуализират своите имуществени декларации за задължителна ротация на служителите. И аз мисля, че съдът е, също се движи в тази посока. Сметната, сметната палата трябва по-нататък да предприема необходимите стъпки да проследи изпълнението на собствените си препоръки, не просто да ги дава и да ги а, забрави, едва ли не. И не на последно място въпросът за показателите за изпълнение. Доколкото знам, Сметната палата има намерението да работи за засилването на механизмите, благодарение на които показателите за изпълнение се извеждат на, на особено важно място. И сега, какво смятам аз? Е, е, миналата седмица проведохме много интересно изслушване за бъдещите насоки на развитие на Сметната палата. И според мен, е, одитите на изпълнението следва да играят все по-голяма роля – Е, и ще се стремя към това. Е, и особено, както казах в е, бележките си, докладите за изпълнението да бъдат по-навременни и по-конкретни в препоръките, които съдържат. Специално за решаване на един или друг проблем. Ето това е приносът, който би имал един такъв специален тематичен доклад. Освен това, трябва да отбележим растящата роля на финансовите инструменти. И Сметната палата, мисля, е заявила намерението си да започне да аудитира и тази област. Ако вземем ролята на новите макрофинансови инструменти, в нашата комисия организирахме изслушане, изслушване. Много от колегите проявиха интерес и аз се надявам този интерес да се запази, тъй като въпросът е много важен. До сега е, има близо 110 е, милиарда е, евро, е, които трябва да бъдат е, ангажирани в европейския е, бюджет е, за гарантиране на финансовата стабилност. И тези средства, на глас трябва да заявим, не се аудитират достатъчно открито, достатъчно прозрачно в интерес на обществения контрол. По-голяма трябва да бъде ролята на тази комисия, нашата на Европейския парламент. По-голяма трябва да бъде ролята и на Европейската сметна палата. Е, по-нататък, що се отнася до ежегодната заверка на отчетите и освобождаване от отговорност, много членове на нашата комисия, в това число и аз, сме призовавали Сметната палата да анализира по, по ясно, с, с по-голяма отчетливост контролните системи, които действат в държавите членки. Аз си давам сметка, че задачата е но, трудоемка, трудна, но за да се даде на Европейския парламент яснота относно наличието на проблеми в държавите членки и е, е, типовете грешки, които се констатират в една или друга от тях, то анализът определено трябва да бъде по-задълбочен. По-нататък бих искал да спомена връзките с националните одитни институции от една страна и с Европейския парламент от друга. Що се отнася до, до, до първите, в съзвучие и с декларацията от Лима е активизирането на обмена на връзките между националните одитни институции и Европейската сметна палата. Един добър пример, който бих могла да, да преведа тук, е пак от изслушването за европейските механизми и фондове за стабилност. На него присъстваха представители на германската и на холандската сметни палати. И според мен е, тяхното присъствие бе изключително полезно и подобен обмен на опит и информация е също така крайно полезен. Аз ако бъде потвърдена моята кандидатура, ще работя в тази посока. И на непоследно място, разбира се, отношенията с Европейския парламент може да разчитате на мен, че аз ще е, работя за подобряването на тези отношения. Миналата седмица, по време на изслушването, аз е, всъщност зададох въпрос на председателя е, Калдейра и ако стана член на палатата, ще повдигна отново въпрос за, за това по-често да се срещат членовете на Сметната палата, членовете на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. И то не само в пленарен състав, а и по, по отделни конкретни въпроси, които представляват интерес за група членове на бюджетно-контролната комисия на парламент. Ето така, накратко наистина аз с гледам на бъдещите предизвикателства пред Сметната палата. А що се отнася до втория ви въпрос за България, аз мисля съм го доказала до сега е, и напред е, ще отстоявам своята неутралност. Една допусната грешка, независимо кой е допуснал, коя държава членка и дали тя е нечия или не е, е грешка и трябва да бъде отчетена. А, разбира се, както вие казвате, госпожо Гресле, аз бях докладчик е, по предприсъединителните фондове за България и Румъния. Може би не се знае тук, но аз поканих колегата Фелнер да е, посети България по време на тази годишния процес на приемане на е, финансовите отчети за да разговаря с българската страна. И според мен България е единствената държава членка, която прие такова посещение, независимо от усилията, които той проявяваше по отношение на всички. Благодаря. Мога ли е, да помоля колегите, които желаят думата, да е, заявят това участие? Колегата Мултер, колегата Оди и колегата Калфин. Е, искам да ви помоля също така да се ограничи малко във времето, за да спазим предвиденото за изслушването време. Господин Мулда. Благодаря. И има много кратък въпрос към госпожа Иванова. Един от най- интересните доклади на Сметната палата е годишния доклад и там се дава становище за това дали да дадем положително или отрицателно становище. През последните 17 години становището е винаги отрицателно. Ако госпожа Иванова има властта да го направи, какво би препоръчала на Европейската комисия да стане становище положително? Благодаря на колегата Мудър за въпроса. Сега ще помоля госпожа Иванова за кратък отговор. Благодаря. Въпросът е кратък, но не е и лесен. Много сериозен въпрос и всъщност това е един от най-сериозните въпроси на които се опитваме да намерим отговор в тази комисия и мисля, че отговорът не е само комисията, а, а и повече държави, а и държавите членки трябва да положат усилия. Непрекъснато отправяме призиви за годишните управленски декларации, повече отговорност от страна на държавите членки, за съжаление и тази година. Никоя държава членка, дори с изключение на България, нямаше желание да разговаря с докладчика. Надявам се това да се промени. Но всичко зависи от държавите членки, разбира се, комисията и се надявам, че парламента ще продължи да настоява. Благодаря, госпожо Иванова. Господин Оди има думата. Благодаря интересен ми беше дебата до сега. Господин председател, вие направихте едно интересно разсъждение. И ние казваме, че младостта не е въпрос на възраст. На възраст. И аз личност, аз лично съм щастлив от кандидатурата. Мисля, че тя има много интересна личност и има сериозен опит и в държавния, и в частния сектор както в страната, така и в международен план. И се радвам, че нейното правителство я предложи. Тя очевидно разполага с компетентността, има опит. Вярно е, че опитът не е от 15 години, но е сериозен опит. Освен това, опитът се трупа в е, Франция избрахме за президент човек, за когото по време на кампанията се казваше, че няма министерски опит. Опитът е важен, но той не е всичко. Но така или иначе, вашият опит е сериозен, имате независимост, говорихте за вашата политическа принадлежност. Не, нямам желание да давам съвети, но Сметната палата е много важен орган за нас и всяка принадлежност, която би могла дори привидно да създаде впечатлението, че не, няма да сте независима, е нещо, което трябва да се преодолее. Защото ние имаме нужда от независими кандидати. И накрая, някой да, да приключа с коража. Ние имаме нужда в парламента от сметна палата, която проявява кураж. И въпросът ми е свързан с освобождаването от отговорност. Не знам какъв съвет бихте дали на Сметната палата, но във всички дебати, които имаме, има разлика между факта, че Комисията по бюджетен контрол критикува съвета, а пък Сметната палата не отправя такива критики. Ако вие отговаряте за контрола и давате своето становище като член на Сметната палата, вие ще трябва да изразявате онова, което мислите за освобождаването на съвета. Ще имате ли коража? Не казвам, че сметната палата не проявява кораж, но ми прави впечатление това, че сметната палата е малко пести критиките си към съвета. И вие ще обърш, обърнете ли внимание на Сметната палата за това, че когато нещата не вървят, нещата трябва да се променят? Благодаря, господин Уди. Сега ще помоля госпожа Иванова да отговори накратко и на тези два въпроса. Господин, е, господин Оди, можете да разчитате на мен, така както съм обективна и неутрална в тази комисия, ще си остана обективна и неутрална в сметната палата. Винаги, когато има грешка а, е, или нередност, независимо от това за коя институция става дума, мисля, че ролята на член на сметната палата е да посочи тази грешка и да не, се, да не проявява плахост или срамежливост, или пък да се прави, че нищо не е станало. Така че можете да разчитате на мен, че ще проявявам същия подход и като член на Сметната палата. Благодаря за краткия отговор. Господин Калфин има думата. Благодаря. Поздравления на госпожа Иванова за номинацията. Имала съм удоволствието да работя с нея в тази комисия. Въпреки това ще задам един въпрос, който задавам всеки път при подобно изслушване. Става дума за Лисабонския договор и тълкуването му. Там се казва, че членовете на Сметната палата трябва да бъдат особено квалифицирани за тази длъжност. И първия ми въпрос е какво е вашето тълкуване? Какво означава особено квалифициран, especially qualified? Второ, възоснова на професионалният ви опит, какви управленски длъжности сте заемали? Третият ми въпрос е е свързан с одита на изпълнението, нещо, което е много важно, защото в рамките на следващата финансова рамка аз непрекъснато говоря за изпълнението в а, а, писмените отговори сте дали дефиницията на изпълнението, но не това прави Сметната палата сега. Как гледате на Сметната палата? Какво трябва да се направи, за да, се, за да започне да работи както трябва по на изпълнението? тъй като това не е нещо, което сме получили от Сметната палата към момента. Благодаря, господин Калфин. Може и да отговорите, госпожо Иванова. Uh, Особено квалифициран. Е, миналата седмица проведахме много добър дебат за мандата на член на Сметната палата. И много ми хареса отговора на госпожа Петрушкевичене, която казва, че член на Сметната палата трябва да познава одита, да разбира одита, трябва да е работил в областта на одита и трябва да бъде добър екипен играч. То много е важно, че в колегиум от 27 членове трябва да може да се работи като член на екип, да излизаш с идеи, да ги защитаваш, но заедно с това и да си гъвкав, за да правиш компромиси и да можеш да постигнеш своята цел и да се стигне до решение накрая. Обедена съм, че разполагам с тази квалификация. Дори бих излязла извън рамките на това, което обикновенно се казва за техническите изисквания. Мисля, че Финансовият одит и одитът на спазването са много важна част, но също така и одитът на изпълнението. Това е необходима част, за да бъде одита цялостен и пълен. И мисля, че това трябва да е посоката, в която трябва да вървим. Ние трябва да знаем и трябва да обясним на европейския данакоплатец какво получава срещу парите си дали средствата, които се изразходват, са изразходвани по ефективен и удачен начин. Това е дефиницията, която се даваме. Одит на економичността, ефективността и ефикасността на използваните средства. Не както спомена госпожа Яла, просто за да се похарчат малко пари, но за да се изразходват а, за добри цели, за да подобрим жизнения стандарт на гражданите. В крайна сметка това е целта. Що се отнася до управленските длъжности, никъде не съм била именувана конкретно ръководител или менеджер, но мога спокойно да кажа, че съм управлявала екип и съм ги организирала по такъв начин, че да постигнем по най-добър начин поставените цели и резултати по одита на изпълнението, мисля, че вече дадах отговор на въпроса ви. Благодаря ви, госпожо Иванова, за отговорите на въпросите на господин Калфин. Ако няма други желащи да се изкажат или да зададат въпроси, господин Гайер иска да попита нещо. Един въпрос и от мен. Чаках да видя дали някой колега ще зададе този въпрос, но след като той не беше зададен, ще го задам аз. Разгледах подробно биографията на госпожа Иванова и е, установих, е, че в продължение на три години е, вие сте работили на три различни позиции. Затова може да има различни причини, но сега искам да ви дам възможността да обясните защо тази честа смяна. Благодаря, господин Гайер. Госпожа Иванова, имате дума. Ако говорите за работата ми в Съединените щати, да, по-типично е. Такъв е стилът в Съединените щати. Трудът е по-мобилен, отколкото в Европа. Аз по лични, по семейни причини се местих от щат на щат. Някои от длъжностите ми бяха на, на граждански договор, поради това. Благодаря за отговора. Питам още веднъж колегите, включително и докладчика. Желая ли още някой да попита нещо? Не, давам думата на госпожа Яла Сендър за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Иванова за всички отговори, които даде. И а, бихме могли само това да кажем. А, повечето от а, отговорите, които бяха свързани с съдържанието, се свързаха и с един въпрос за структурата, за организацията на Сметната палата и за кадровото и обезпечаване. За това, че Сметната палата не разполага с достатъчно служители. И разбира се, възниква въпроса и за професионалната квалификация на служителите. Вярно е, е, е все още е рано, но ако е, бъдете избрана за член на Сметната палата, ще бъдете ли склонна да работите за това повече служители на Сметната палата да бъдат насочени към оперативната работа на палатата, а не към административната. И също, след като бъдете избрана, в кой аспект от работа на Сметната палата смятате да се специализирате? Благодаря. Благодаря на госпожа Елсандър за въпроса. Госпожа Иванова може да отговори сега. Благодаря, господин председател. По първи въпрос определено да, госпожо Аяла, Сметната палата следва да бъде образец на това, което се иска от всички институции, от всички държави, членки, граждани. Правят се бюджетни съкръщения и Сметната палата не може да, да не е част от този процес. А по втори въпрос, къде виждам себе си най-добре в структурата на палатата. Аз мисля, вече опитах да поясня, имайки предвид образованието и опита ми, аз бих могла да допренеса особено в областта на финансовите инструменти. Структурните фондове е един много голям въпрос. Понякога е тайна, той трябва да кажем, за някои от членовете на нашата комисия макрофинансовата помощ и съответните финансови инструменти и одита на изпълнението. Това, това са моите силни страни, според мен. Що се отнася до специалните доклади, мога да се ангажирам, че ще направя всичко, което зависи от мен, те да станат по-бързи, да, да, да, по-динамични и в по-голяма степен да отговарят на потребностите на тази комисия на Европейския парламент. Благодаря, госпожо Иванова. Закривам публичното изслушване на кандидатката. Сега ще преминем към оценката, която няма да бъде публична. Затова сега ще помоля всички, които не са членове на комисията, да напуснат залата. Ще благодаря още веднъж на колежката Иванова за отговора на въпросите.